положение. В този процес ние разчитахме на хората, които се занимават с хуманитарна помощ и аз искам да благодаря на всички, които рискуваха живота си, за да помогнат на народа на Хаити. Ние подкрепяме също така и комисаря Пибалкс, и свързваме е, хуманитарната помощ с рехабилитацията. Някои от европейските фондове ще бъдат насочени за изграждане на жилища с наша хуманитарна помощ. По този начин искам да посоча, че ние разглеждаме ситуацията на в Хаити комплексно, за да можем да помогнем на хората, които имат непосредствени нужди, но също така и да помогнем на хората, които имат и средносрочни потреби. Благодаря. Сега думата има комисаря Пибал. Уважаема госпожо председател, почитаеми депутати, ние също подпомагаме възстановяването на Хаити. 600 е, милиона евро сме е, заложили, а сме обещали в Нью Йорк е, е милиард и 200 хиляди. Имам предвид е, за Имам предвид сумите обещания и от държавите членки и е, от целия съюз. Сега, що се отнася до съюза? Първоначално 460 милиона бяха обявени. Смятам обаче, че е необходимо тази сума да бъде по увеличение на 522 милиона. От това си обещание вече сме използвали 327 милиона. Ревизирахме програмите, така че да изместим приоритетите, да удължим някои от програмите и да увеличим финансирането. Създадахме нови програми, които да отговорят на допълнителните потребности. Разплащането е ясно свързано с нашите облещание. 740 милиона евро са разплатени през 2010 година. Имайки предвид положението в Хаити, смятам, че резултатите са много добри. Не бива да се забравя, че положението, което така или иначе беше трудно преди земетресението, стана наистина изключително трудно след самото земетресение и дори още по-сложно по-късно във времето поради урагана Томас, холерата и политическата нестабилност в страната. Технически експерти, хуманитаристи е, трябва да работят в наистина трудни условия. Има и други фактори, които не бива да забравяме. Първият от тях е, че Средносрочната и дългосрочната възстановяване на страната е, е планирано за 3 до 5 години и разплащанията всъщност покриват тези периоди от 3 до 5 години. 2010 година беше посветена е, за ангажиране на средства, започване на подготовки на проекти, включая технически проучвания и конкретните дейности вече ще тръгнат 2011 година. Смятаме, че разплащанията спрямо обещаното, ще бъдат увеличени на 150 милиона евро по време на 2011 година. Нашата развойна помощ. До момента тя се фокусираше най-вече за предоставяне на финансиране за осигуряване на основните функции на управлението. Идеята беше да подпомогнем държавата, например да задейства образователната система, системата на здравеопазването, полицията, както и назначаване на хора на обществени е, длъжности. От тук на сетне започна възстановяването на стратегическа инфраструктура и пътища. На трето място трябваше да подготвим е, Хаити с е, съответни механизми за реагиране при природни бедствия, както и предварителното подготвяне за тях. Съвсем ясно е, че имаме нужда от едно силно правителство в Хаити, което да се съсредоточи върху приоритети. И ние ще следваме приоритетите на това правителство. Те искат да укрепят себе си, т.е. самото правителство, като се има предвид, че правителството има много слаби приходи и иска да се инвестира в инфраструктура, най-вече в пътната мрежа. Какви са полуките? Можем по-добре да координираме подпомагането, което изпращаме и да засилим координацията и сътрудничество между комисията и държавите членки. В момента финализираме една съвместна програма с държавите членки. Имаме и добър опит в работата си с партньорите в Комисията за възстановяване на Хаити. Това помогна да се засилят темповете. Смятам, че най-силното ни желание е свързано с стабилността и демократичната работа в Хаити, защото това е голяма предпоставка за това да успеем и ние е, и другите донори там. Почитаме депутати, аз наистина смятам, че ние полагаме максимални усилия. Разбира се, че можем и по-добре да работим, извлекли сме полки от това, което се е случило до момента, но в крайна сметка смятам, че това, което сме обещали, го правим. От една страна, когато се разглежда ситуацията, знам, че изглежда по определени начини, които може би не ви харесват, но това е един труден път и се надяваме наистина 2011 година нещата да тръгнат по-добре, стига да има политическа стабилност в Хаити, защото това много пречи на нашите усилия и ги ще ни помогне да възстановим страната. Благодаря ви. Грация, комис... Благодаря, господин комисар. Сега ще дам думата на политическите групи и техните говорители. Много ви моля да спазвате определеното време за изкра... изказвания, тъй като дебата е твърде дълъг тази вечер. Започваме с ЕНП. Стрифла има две минути. Благодаря, господин, госпожо председател. След а, а, <clears throat> земетресението има а, важни мерки. Необходимо е да се структурира а, държавата тай. Липсата на политическата воля и липсата на воля от, комуни... от а, общността, а без това не е възможно да се постигне а, и, и да се постигне успех и ще се блокират усилията. Необходимо е да се а, използва да се използват усилията и да спасят хиляди животи. Не може обаче да се е, избегне да разгледаме слабостите. Трябва да, Европейския съюз трябва да направи абсолютно всичко, за да се проведе един изборен процес, който да отрази политическата воля и да се е, поиска едно добро а, развитие. Има а, необходимо да се постигне ново равновесие на всички нива, нова демокрация в целия процес на изграждането на страната. Изключително е важно комисията, Европейската комисия, която отговаря за, отгова, за изграждането на Хаити, да се намеси, за да може да се даде мандат на на хората в Хаити да изградят своето бъдеще. Не би трябвало да се повтарят грешките на миналото и трябва да се разгледа ам, борбата срещу основния проблем бедността в Хаити. Благодаря от групата на социалистите и демократите, госпожа Крецо, за минути и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. След трагедията, вие казвате, че баланс на изграждането е далеч от това, което се изисква. Какво може да се направи за реконструкцията на държавата? Държавата е разрушена от земетресението, от епидемията на холера Сините каски отбелязват, че държавата е в много тежка политическа криза. Трябва да реагираме. Нашите усилия обаче са изправени понякога пред провал. Една анкета за причините на а, а, епидемията от халера показа тежките проблеми в тази страна. Ще има избори, преди изборите обаче трябва да направим всички необходими усилия, за да може да се задейства а, изграждането на страната. Десете милиарда а, штатски долари, които бяха обещани, а, за сега само милиард и 200 хиляди са дадени, за да може да се отговори на потребностите на милиони оцелели, а, където и а, върлува насилие, това са проблемите, с които трябва да се справим в Хаити. Председателката, благодаря ви. За групата на Алди, господин с две минути. Благодаря, госпожо председател. Качеството на, на изказванията на нашите двама комисари ни дават повод за две неща. Първо, след а, а, земетресението Хаити е в руини. Преди катастрофата и, и, и преди катастрофата страната беше изправена пред много трудности, обаче земетресението засегна а, сърцевината на проблемите. Към това се добавят структурните проблеми, а, лошото управление, а, недостатъците на работата на място. Кой е отговарен за тази ситуация? Макар макар че има смърчаващи вината обстоятелства, основните фактори, е, е, които са виновни за това е държавата Хаити. Е, на второ място, в допълнение към дейността на държавата на Хаити, се вижда, че не се управлява добре процесите, не се реализират усилията. Това, което очаквам от Европейския Европейския съюз е съвсем определено да продължава да изпълнява своя ангажимент, но трябва да се а, даде възможност на а, държавата Хаити да излезе от тази ситуация като една независима държава. Благодаря. Благодаря от глупата на зелените. Госпожа Саргентини, две минути. Благодаря, господин председател. Как бихме могли всъщност да създадем една добра основа за държава, която се е срутила и да я вдигнем отново на крака. Как да изградим демокрация в държава, в която не е имало такава преди това? Това трябва добре да се разгледа. Всъщност, ние нямаме решение, въпреки цялата помощ, която предлагаме и която предоставяме. Много от хората пострадали обаче не са в по-добро положение, отколкото са били преди природните бедствия. Жените и момичетата, например, са били в ужасно положение и преди природните бедствия и сега. Те биват изнасилвани по лагерите. Бейби Док е обратно в Хаити и той се възползва от ситуацията като цяло. Не можем да позволим това да, се, да продължи да се случва в Хаити, но какъв е нашия отговор? Ужасна е трагедията. Вече цяла година се опитваме да направим нещо, да възстановим държавата, но има пълна липса на организационен капацитет. Продължават да живеят много хора в ситуация на а, пълна безпомощност ние трябва да вложим много повече усилия в организирането. Не можем да възстановим страната, ако в нея не съществува демокрация и добро управление. Затова искам да пожелая на двамата комисари всичко най-добро в това огромно усилие. Благодаря. Господин Дева има думата от името на европейските консерватори и реформисти. Да, благодаря ви, госпожо председател. Наистина е чудесно, че имаме отново такъв дебат, че изразяваме своята загриженост за народа на Хаити. Очевидно, ние сме по-загрижени за хората на Хаити, отколкото правителството на Хаити. Ние сме поели отговорността да защитим тези хора от масови убийства, от масови изнасилвания, но как да ги защитим срещу посегателствата Едно на едно корумпирано правителство. Повече от 300 хиляди загинаха, още толкова бяха ранени, обаче само 6% от руините са разчистени. Ако правителството на Хаити никак не се интересува какво става със собствения му народ, то тогава ние трябва да използваме понятието отговорност да защитим, а ако не го направим, ще бъде твърде абсурдно, защото нашите чудесни, отлични комисари а, ще продължат да идват да ни казват какво могат и какво искат да направят. И в същото време местното управление е безпомощно или уязвимо. Какво трябва да се направи първо? Да се разчистят руините. Какво трябва да се направи? Трябва тежкотоварни машини, булдозери, хеликоптери дори и разбира се хора, които да могат да ги управляват. Ако няма хора, които а, да управляват такива тежкотоварни машини, то трябва да закараме там такива специалисти. Не можем да очакваме а, фонда Спасете децата а, или други неправителствени организации да започнат да разчистват руините или да се учат да ползват а, кранове и багери. Трябва ние да направим нещо и най-после да помогнем на този народ. Благодарим ви. А сега а, за а, Северната зелена лига Хенин. Благодаря. Това беше една ужасна а, катастрофа с, с разрушение и смърт. А, необходимо е солидарността на целия свят. Солидарни акции в Европа са много. Аз искам да благодаря най-сериозно на кубинския народ за, своята, за неговата ефикасна подкрепа, както а, кубинската медицинска бригада и излекува хиляди бални заболели от холера. Кура, а, е, Куба е чиято помощ е много ефикасна, оказа помощ от ранга на помощта, която беше отказана от Норвегия. Необходимо е също така да се окаже, да се разгледа благодарителния аспект на помощта, за да може наистина да има едно устойчиво изграждане на е, държавата Хаити. Необходимо е Франция и Съединените щати да дадат пример, защото е, е, в е, е, банките, Световната банка и Свет... Международния валутен фонд трябва да анулират дълговете на е, Хаити. Необходимо е да ангажираме цялата си възможност да помогнем на населението. Много по-лошо е, че е, в дългосрочен план трябва да се изгради една демократична държава. 11 милиона е, долари бяха обещани от международ... милиарда долара беше обещана от международната общност. Но за какво говорим? Тази помощ, ще дойде ли на място, кой ще реши какви са, как ще бъде използвана тази помощ. Е, имаме примера с Косово и Европейския съюз не, не трябва да се вписва в една патерналистична визия, една неоколонистична визия. Трябва да помогне за възраждането на демокрацията в а, а, Хайтянската република. А, 20 милиарда евро струваха, струваше резултатите от войната робството и колониализма са международно, световно престъпление. Необходимо е да изпълним нашия дълг на честа. Благодаря за групата на Европа ЕФД. Господин Белдер за една минута. Благодаря, госпожо председател. Една година след ужасяващото земетресение в Хаити, възстановяването е изключително бавно. Независимо от това се забелязва напредък. Необходима е наистина помощта и то е необходимо отчаяно. Холерата избива хора, има проблеми с продоволствието и безопасността на храните. Страната наистина пострада и трябва да започне е, реконструкцията на местни обекти. Според мен е изключително важно да насърчим развитието на местната економика. Искам да попитам дали Европейската комисия е съгласна с едно такова твърдение. Миналата седмица бе направен един доклад, който оценява положението в Хаити. Там наистина пише, че положението е деликатно. Искам да попитам комисията какво според нея е положението в Хаити. Политически смисъл. Един холандски журналист публикува книга за Хаити. Имаше и тениски, на които пишеше Хаити няма да излезе от кризата. Но така или иначе, трябва да помогнем на народа на Хаити. Благодаря, казва председателката. Следващите оратори, господин Качмарек от НП. Госпожо председател, дами и господа, Европейския съюз не е забравил Хаити. Ние сме най-големия донор на хуманитарна помощ в страната. Казвайки това обаче, наистина страната продължава да се намира в изключителна политическа и економическа криза. Дейностите бяха проведени на два етапа. Първо, искахме да помогнем на народа на Хаити с най-спешните неща, които му трябваха. На втория етап трябваше да се съсредоточим върху възстановяването и економическо, и политическо. Поради холерата, торнадото и политическата нестабилност, включая религиозните борби и възстановяването и хуманитарната помощ, като че ли се бавят. Така че нямаше как да започнем с втората фаза а, при темпове, които ни се искаше да следваме. Кризата в Хаити продължава и ние трябва да продължим да работим. Комисарят Пибалкс заяви, че Европейския съюз вече е предоставил половината от ресурсите, които е обещал. Трябва да мобилизираме и държавите членки, и Европейската комисия да продължат с усилията си по спазване на нашите обещания. Стотици хиляди продължават да живеят в лагери, а 3500 човека са мъртви от холера. Хаитяните са тези, които трябва да управляват възстановяването на страната си. То трябваше да се основава на децентрализация, и да се съсредоточи върху производството в страната и най-вече производството на храни. Ние подкрепяме тези приоритети и сега и би трябвало да укрепим хуманитарната помощ за страната. Ни сме убедени, че с комисията ще продължим да работим в същата посока. Благодаря. Сега господин Арсенис има минута и половина на разположение. Благодаря, госпожо председател. Трябва да разбираме много добре проблема. Не става дума само за хуманитарна криза, с която да можем да се задоволим, само да предоставим необходимите пари, а оттам нататък правителството да се занимава с необходимите дейности. Това е една държава, която е напълно разрушена. Нищо а, не функционира и съществуват все повече и повече проблеми, които изискват изискват сериозни мерки. Нашето, нашата намеса следва да бъде по-динамична, по-силна и ние би трябвало да изиграем една по-активна роля, отколкото в други подобни случаи. Ние трябва да говорим за а, онова, което трябва да се направи за жертвите. Ние а, е, трябва да реализираме мерките веднага. А, е, първо трябва да се направи така, че да няма безработица вече в тези държави, за да може може да се работи за динамичното развитие на държавата, да може да се предостави храна, за да може държавата да се изправи на краката си, за да може гражданите на тази държава да могат да мислят за бъдещето си, а не само за живота си ден за ден. Председателката, благодаря. Давам думата за минута и половина на господин Риналди. Благодаря, господа комисари, колеги, наистина Хаити е държава, за която мислим във връзка с жертви и разрушения. Но не това е най-характерното за Хаити. Една година след разрушителното земетресение се появиха и холера, и ураган. Всичко това се събра в ужасна смес. Е, ние бяхме заедно с комисаря по развитието и видяхме колко важно е, е не само спонсорството, но и точното определяне на времевите граници, крайните срокове, да, доброто управление на предоставяните финансови средства. Много често а, местните хора са изолирани а от друга страна управляващите на най-високо ниво не успяват да се справят. Благодаря, госпожа Рива си една минута. Благодаря, благодаря. След наблюдателската мисия, която проведохме през септември, аз разбирам вече кои са най-спешните неща. Те са свързани с стадия на развитие. Не би трябвало да се възстановява, трябва да се изгради една държава още от самото начало, тъй като основите никога не са били солидни. От самото начало трябва да се каже, че само една пета от спешните дейности бяха направени, бяха извършени. Комисията трябва да помогне. Аз много се радвам, че Европейския съюз произнася, допринася за бюджетната подкрепа на тази държава, защото това е единствения начин да се постигне е, компетентност на, държ... на е, хората в Хаити. Най-важното е здравето и образованието. Не би трябвало да се а, е, оставят всичките държавни служби на неправителствените организации. Изборите ще дадат възможност да се измести е, корумпирания политически елит, който пречи на економическото развитие, защото той спъва а, а, производството в страната. Необходимо е да се поеме ангажимент държавата да излезе от кризата след земетресението. Следва да се насочим към един ангажимент към бъдещото а, поемане на ангажимент към бъдещото хие, а, хай, правителство на Хаити. Господин Никълсън, благодаря, госпожо председател. Аз Имах честа заедно с госпожа Равази да водя делегацията в Хаити. Аз тогава казах, че нищо не ме беше подготвило за това, което видях там. Иска да кажа няколко неща днес. Едното е, че трябва не непременно веднага да започнем да правим прехода от хуманитарна помощ към възстановяване. Много хубави неща се чуха тази вечер, но няма да бъде възможно това да се постигне на място, ако няма повече а, помощ. А, трябва да упражним натиск върху онези, които които а, обещаха помощ да я дадат а, и о, не, да се придвижи по-бързо. Това трябва да стане съвсем ясно. Аз слушах комисарите, стана съвсем ясно и аз съм съгласен, че е необходимо политическа стабилност и аз а, се надявам и се моля, че ще я постигнем. И накрая искам да кажа, че а, хайтяните са много горди хора, те са чудесни хора. Мишел и аз ги видяхме как излизат в 6 часа сутринта от а, палатките си, децата им измити, чисти и усмихнати, доколкото можеха да се усмихват. Искам също така да кажа, че има много хора, които рискуват живота си от нашите неправителствени организации. Комисията отчете тяхната работа, която е отлична. Не бива да забравим обаче, че тези хора всеки ден си рискуват живота, за да помогнат на народа на Хаити. Не бива да забравяме народа на Хаити. Ние трябва да работим за за тях и с тях, за да им помогнем. И трябва да се връщаме а, а, непрекъснато на а, онова, което можем да направим, за да им помогнем. Колеги, разбирам, че това е много емоционален дебат, но много ви моля, опитвайте се да спазвате предвиденото за изказването ви време, господин Преда. Благодаря, госпожо председател. 12 януари 2010 година а, разби държавата Хаити. А, и сега, една година по-късно, след това ужасно замес земетресение, продължава все още реконструкцията, епидемията холера, и изборите допълнително осложняват ситуацията. По населението на Хаити успява да оцелее благодарение само на усилията на неправителствените организации. Ние благодарим за това. Както каза специалният докладчик на ОНЕ за Хаити, тази държава стана република на неправителствените организации, но колко дълго може да продължава това? Хигиената ситуация е катастрофална. Необходима е на система на образование, за да може да се покаже, че трябва да се възстанови, да се реконструира хаитянската държава, тъй като има липса на институции или има липса на добро управление, което е огромен проблем. Усилията следва да се насочат за възстановяването на капацитета на държавата и за възстановяването на демокрацията в Хаити. Това е а, три, необходим е прозрачен изборен процес. Изборите през февруари трябва да подчертаем това много силно. Бих желал да а, кажа, че възстановяването на Хаити трябва да се извършва по различен начин. Това означава, че възстановяването трябва да се направи по-добре, отколкото преди, за да може да се предотвратят други подобни катастрофи. Това възстановяване трябва да включи и местните общности. Аз имам впечатление, че хаитяните следва да бъдат запитвани за това как искат да се произведе тяхната, тяхното възстановяване. Благодаря. Господин Кортес, имате думата. Госпожо комисар, господин комисар, госпожо председател, първо искам да благодаря на неправителствените организации, които работят на място в Хаити, те наистина допринасят най-много. Цяла година изтече от земетресението и като че ли е крайно време да видим нещата а, ясно. Много проблеми има и трябва да ги разрешаваме а, спешно, а, като първото от всички, които трябва да бъде разрешено, е липсата на хигиена и санитарни условия. Няма жилища, няма а, нормални жилища. Ние трябва и с това да се справим много спешно. И имаме нужда от демократично и а, уважавано правителство ние трябва да помогнем а, да а, се възстанови демокрацията, е, за да, имаме, а, прав... за да имаме с кого да разговаряме в лицето на едно а, уважавано от всички правителство. Трябва да имаме и стратегия, разработена в дългосрочен план за образованието в Хаити може би много от нещата, от трагедиите, които се случиха в Хаити, нямаше да се случат, а ако имаше добро образование и ако бяхме помогнали да се премахне бедността. Благодаря ви. А, господин Зиобро, една минута. Да, благодаря. Преди година в Хаити стана това страшно земетресение. 200 хиляди човека загинаха, стотици хиляди закубиха домовете си. Актът на възстановяването е огромен по мащаб процес, но възстановяване означава не само жилища и инфраструктура, но и политика политическата система, а, държавната система също. Холерата се появи и се разпространява, взима своите жертви. И Очевидно е, че средствата, които се предоставят от световната общност, не се използват ефективно Очевидно е, че трябва да изградим структура, която да ни помага да използваме средствата ефективно винаги и където е необходимо. Благодаря. А сега госпожа Олмен Ритен, минута и половина. Ораторката не използва микрофон. Госпожо председател, господа комисари, колеги, като си помисля за Хаити, си мисля за хората на Хаити, а също така и за европейските граждани в Хаити, които предоставят на ежедневна основа помощ на хаитяни. Всички онези, които наистина работят здраво. Това е ясно, но трябва да си извлечем полуки от всичко това. А тези полуки са три според мен. Първо, координация. Координация, е, координацията ни куца. Очевидно, не успяхме да се справим добре. Имаме а, ясната идея, че трябва по-добре да го правим. Ефективността на помощта, която се предоставя е най-важното. ефикасното съдействие е това, което прави разликата. На второ място, какво да правим, как да предоставим а, помощ и подкрепа, ако те не я желаят. Ние трябва да сме онези, които да подобрим координацията, за да изчезнат тези черни дубки в системата в Хаити. И третата полука, е свързана с политическите аспекти. Ако няма а, държавна а, структура, ако няма държавни служби, а, които да функционират, а ние не можем да направим особено много. А, ние трябва да мислим как да координираме действията си с американците и другите участници в този, това огромно усилие а, за да подобрим нещата. Ние трябва да подкрепяме Хаити и трябва да я подкрепяме по конструктивен начин. Благодаря. Каза. Госпожа Естрела, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, колеги. Хаити попадна в една ужасяваща криза след земетресението. Хиляди останаха бездомни, много хора умряха. Международната общност направи големи обещания, но даде много малко. Трудно е да се разбере защо процесът на възстановяване е толкова бавен, независимо от добрата воля на Европейския съюз и добрата работа на неправителствените организации. Ситуацията бе влушена също така поради избухване на холера и политическата нестабилност в страната, поради изборите, които като че ли отпушиха едно огромно а, насилие. Мъж, а, извинете, децата и жените бяха основен обект на това насилие. Европейски съюз трябва да продължи да подпомага възстановяването на страната и да подобрява хуманитарното положение на най- уязвимите групи. Трябва също така да подпомогне страната и що се отнася до механизми за предотвратяване на природните бедствия в дългосрочен план. В този смисъл бих искала да приветствам на скорошните предложения на Европейската комисия. Те са свързани с това да се изгради един механизъм за предоставяне на спешна помощ където ще се изготвят съответни резервни планове при възникване на такива спешни ситуации и бърз отговор при такива кризи. Ще има центрове за предоставяне на подпомагане е, от хуманитарен тип, както и гражданска защита. Ще могат е, също така да дават ранно предупреждение за каквито и да е, е опасности, които биха възникнали. Благодаря, казва председателката. Минута и половина за господин Валеса. Благодаря, госпожо председател. скоро ще имаме годишнина. Годишнина от предишния ни дебат за хуманитарната помощ и възстановяването на Хаити. Днес можем да стигнем до следното заключение. Жертвите продължават да се увеличават. Това е едно важно заключение. Трябва да спрем епидемията от сексуално насилие в страната. Няколко дни след земетресението имаше 250 случая на изнасилени жени. Насилието нараства. Трябва да се съсредоточим най-вече за предотвратяването на това нечовешко действие, да предотвратим изнасилванията в Хаити. Сега по отношение на епидемията холера. Спадна броя на заболяванията, но това е свързано и с сезона. Имаме също така и пациенти, които симулират а, симптомите на холера, което е нечувано. за тези хора да прекарат една нощ в болницата е много по-добре, отколкото да се върнат в палатките, където обичайно живеят по-настоящем. Епидемията холера ще продължи с настъпването на следващия сезон и може би ще се разрасне. Това трябва да се има предвид и да се вземат адекватни мерки. Благодаря. Сега в процедурата за спонтанни изказвания господин Кели е първия оратор. Каза се, че Бог помага на тези, които си помагат сами. Европейския съюз отиде от малко по-нататък. Европейския съюз не си помага на себе си, защото не помага на правителството, което не си помага на себе си. Въпреки всичко, ние трябва да продължим да помагаме заедно с ООН. Най-добра най е помощта от бизнеса, както знае господин Обрайн. Но това е капка в морето в сравнение с онова, което можеше да се постигне, ако там правителството си вършеше работата да се надяваме, че сред, след изборите ще дойде на власт едно по-компетентно правителство, което да реши въпрос. Благодаря госпожа Флашинова Бенова има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми комисари. Макар, че последиците от тежкото разрушително а, земетресение бяха премахнати, населението с страда от липса на храна. Освен това, правителството е нестабилно, няма демократични ценности и епидемията на холерата, престъпност а, изнасилванията ни карат да настояваме за мерки за прекратяване на тези престъпления. Необходимо е тази година да се средоточи вниманието си върху предизвикателствата, върху възстановяването на жилищата. Необходимо е да се фокусираме върху дългосрочните цели, като изграждането на обществено обществените институции, местните органи на самоуправление и институциите. Благодаря на госпожа Фигерейдо. Има думата. Благодаря, госпожо председател. Ние бихме искали да изразим отново солидарността си с народа на Хаити, жертви на земетресението и на холерата. Но по ни е повече помощ, повече подкрепа за хората, които бяха засегнати от тази трагедия преди една година и от заболяването сега. Недопустимо е, че има помощ, която не е пристигнала в Хаити. Трябва да проследяваме много внимателно какво се случва с помощта, особено помощта предоставена от Европейския съюз. Необходимо е да видим какво е направено, какви актове на солидарност се предприемат от съседните държави, като например Куба, която изпрати специализирани медици и лекарства, които помагат на хиляди хора да се преборят с холерата. Необходимо е обаче и финансова подкрепа, инженерна подкрепа и храни. Всичко това трябва да се вземе предвид и трябва да действаме като Европейски съюз проактивно. Трябва да предприемем всички необходими стъпки, за да засилим възстановяването, е, за да ускорим е, възстановяването, но трябва да се зачита суверенитет и териториалната цялост на държавата и също така е, достоинството на хаитяните. думата има господин, госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. Една година след земетресението, което засегна Хаити, не можем да видим на място конкретните усилия за възстановяването на тази страна. Това се дължи на липса на възможност на хаитянската държава да предостави публични услуги. А, а, всички правят усилия. А, хаитянските власти не могат да задействат всички дейности, които са необходими за възстановяването на държавата. А това е от жизнено важно значение, за да може да се управляват всички ресурси, които се предоставят от международната общност. Тази ситуация ще продължи, ако не успеем да възстановим а, държавата Хаити, а, е, а, за да може тя да стане добре функционираща. Европейската общност трябва да направи всичко възможно, за да се постигне едно прозрачно, легитимно управление на Хаити, за да може изборите през февруари да се проведат по най-добри възможни условия. Сега давам думата на следващия оратор. Що се отнесе до настоящата помощ която предоставя Европейския съюз, трябва да подчертаем не без гордост, че наистина добра е тя, че е толкова реална. И ни остава само да се чудим защо други държави, други страни по света не го правят. Но най-доброто е, че ние най-доброто е това, обаче не успяхме да реагираме веднага след като се случи земетресението. Какви са полуките, моя въпрос, извлечени от Европейската комисия по отношение начините за ускоряване на действията ни след природни бедствия от такъв мащаб, за да могат да оцелеят повече хора. Да, благодаря. Последен оратор. Благодаря, госпожо председател. Хаити наистина ни покаже, че истинските трагедии а, са причинени от хората нестабилността на политическата ситуация в Хаити създава проблемите, че кой би искал да излива още средства в една корумпирана система. Ето защо искам да се обърна към комисарите да, с молбата да продължат да помагат, но да инвестират най-вече в изграждането на държавна власт, която да е добре структурирана и добре добра, добре да функционира. Благодаря. Сега връщам думата на комисията, комисар Георгиева. Благодаря ви, госпожо председател. Наистина благодаря за всички коментари, които бяха направени тази вечер от евродепутатите. В заключение ще кажа пет неща. Напълно съм съгласна с всички оратори, които подчертаха провала на правителството като основен фактор за огромните проблеми, пред които е изправен Хаити. Това беше и първото ми впечатление след земетресението и това впечатление продължава да е вярно. Не мисля, че най-големия проблем на Хити беше земетресението. Точно десетилетията лошо управление са проблема там няма никакви социални и правителствени структури, които да могат да помагат на хората. Много ясно си спомням. И това, между другото, създава точно това огромно недоверие към правителството хаитяни. Та, когато бях там, всички хаитяни имаха едно и също послание към мен, постоянно. И то беше, не давайте никакви пари на правителството ни. Разбира се, ни предоставяме хуманитарна помощ, тя е пряка помощ, ние не я даваме на правителството. Но е, наистина човек може да се замисли е, колко време тогава ще отнеме да се възстанови Хаити. Огромен период от време ще отнеме, защото без е, институционална инфраструктура няма да стане. Казвайки всичко това, на второ място ще посоча следното. В хаитянското общество има нещо много положително, което помага на хората да оцеляват. Това е, е, че техните общности, че самите те са хора, които знаят как да оцеляват. Е, запознах се с хора, които заедно живеят, заедно са загубили домовете си, заедно са се преместили в лагерите, заедно си организират живота, така че да си подпомагат живота в тези лагери. Тоест, някой гледа децата и прави нещо като обучение за тези деца, други пък се грижат за откриване на работа, жените готвят за всички. Та, точно този инстинкт за оцеляване всъщност ни дава надежда за бъдещето на Хаити. Точно тази жилавост. Нашите програми за подкрепа в Хаити всъщност вземат предвид точно това, което съществува и не в Хаити и в хуманитарен аспект. Наистина е, организирахме програми с ваучери, пари срещу работа, даване на семена, на инструменти, така че хората наистина в общностите да могат е, да разчитат сами на себе си. На четвърто място искам е, да благодаря за казаното от вас по отношение на извлечените полки от е, Хаити. Не съм съгласна, че говорихме бавно. 24 часа по-късно след земетресението вече потече помощ от страна на ЕС. Но наистина трябва да се съглася, че може да се подобри координацията. Способността ни да се организираме преди да настъпи определено бедствие е изключително важна. И затова искам да благодаря е, казаното от вас на базата от е, полките от Хаити, точно това правим. Движим се в посоката към създаване на една възможност за бързо реагиране към такива бедствени ситуации и е, Център за е, управление при кризи. От хуманитарна гледна точка, в дълновиден план, какво ни притеснява? Притеснява ни въпроса, свързан с защитата. Защитата най-вече на жените. Трябва да увеличим помощта за да се справим с тази трагедия. Трагедията на жените. Жените в лагерите. Тази година и с финансирането до година ударението ще падне точно там. Въпросът е свързан с защитата на тези жени и Европейския съюз ще защитава всички. И накрая, искам да благодаря за бележките ви и особено на тези от вас, които признаха наистина при какви условия работят нашите хора, които се жертват за народа на Хаити. Благодаря ви. Е- благодаря. А сега давам думата на комисаря Пибалкс. Благодаря. Искам първо да благодаря на евродепутатите за тяхната солидарност и подкрепа. Ще започна с политическото измерение. Положението не е лесно. Ние следим много внимателно това. Върховният коми... представител следи много отблизо. следващия кръг на изборите е много важен. Ние правим всички необходими дипломатически усилия. Дипломатическите усилия понякога дават непосредствени резултати, понякога е необходимо повече време. Във връзка с посещението на Бебедок показва, че всъщност всеки може да отиде там, но това не е най-добрият признак за политическия е, проблем. Аз мисля обаче, че има е, едно, една здрава политическа надежда. И ние трябва да вярваме в нея, защото ние се опитваме да изградим законодателната власт и е, президента трябва да има възможност да води възстановяването на страната. Второто нещо, което искам да подчертая е свързано с сътрудничеството за развитие. Това е свързано с тежки тежък избор. Единият избор е свързан с голямата видимост, която не позволява структури, структурни проблеми. Няма проблем да се изпратят хиляди лекари от Европейския съюз, да се изградят университети. Това ще бъде много видимо и всички ще кажат, о колко прекрасно, но какво може да се направи за сигурността на улиците? Това трябва да се направи от тяхното правителство. Сигурността трябва, а, това е тяхна работа, трябва да се направи а, нещо от Европейския съюз и ние правим. То не, не е видимо, защото не носи етикет. Другото е свързано с инвестиране на пари. Най-лесно е да се изграждат сгради, но каква помощ е, е, означава това, ако няма инфраструктура, защото инфраструктурата изисква огромни инвестиции. Един километр път е, струва а, е, повече, около, струва около 1 милион долара. Това може би ще бъде и повече в, в Хаити поради разрушенията. Хаити няма такива а, фондове за инвестиране. Това е една държава, в която ние сме почти единствените, които са ангажирани с възстановяването на инфраструктурата. Ние сме е- единствените. Затова смятам, че това е един труден избор, но той ще даде възможност на страната да има структурна промяна. Нещо, което не беше повдигнато а, а, днес. Част от ангажиментите за, за предоставяне на помощ е свързана с фондовете. Фондовете не трябва да бъдат неправилно използвани. И това отнема време. Бюджетната подкрепа не означава означава само да се изпращат пари. Процедурата е доста дълга. Не може да се изпрати милион и 200 хиляди, милиард и 200 хиляди в някаква сметка. Същото е, е, и с изграждането на пътища. Необходимо е да се обявят търгове. Това отнема време. Но аз мисля, че е, времето е добре използвано, защото ако има дори един случай на злоупотреба с европейски фондове, това ще е, навреди много а, е, на нашата задача в очите на европейците. Благодаря ви за подкрепата. Ние се опитваме да работим по всички въпроси, които вие повдигнахте днес. Благодаря комисари. Комунико Благодаря на двамата комисари. Шест предложения има. Утре в 12.30 ще се гласува, а сега дневният ред е във връзка с кризата в кампания, свързана с отпадъците. Устни въпроси. Започваме с авторите.